за 2016. Предлага се да се мине от милиард 600 хиляди на 500 милион. Мисля, че тази цифра ще трябва да бъде сравнена с другите цифри в прогнозния бюджет за следващата година, в който се предвижда марш от 2 милиона евро. Вие много добре Знаете, че средствата, които се заделят за селското стопанство, може да се променят значително в хода на годината. Проектът бюджета от, предложен от комисията, може да се окаже доста различен от окончателния вариант, който ще се съобразява с по-късно случващи се събития и данни. Както стана и с бюджета за 2011 година, от сега до есента нещата много могат да се променят. За сега мисля, че а, моето предложение отразява реалността и моля още от сега да направите усилие, защото целта е стратегическа. Ще посета всичко останали комисии, защото целта е да се определят приоритетите на всяка една от тях. Приоритети, които всеки един от вас смята, че трябва да се включат в бюджета за 2012 година. Така че, моля ви, кажете, кои са приоритетите според, според вас, които трябва да бъдат сложени на предно място бюджета за 2012 година. В кой сектор трябва да се засилят усилията, кои са отрицателните, така да кажем, приоритети, тези, които трябва да отпаднат, кои програми не дават очакваните резултати. Много важно е да се определят приоритетите, защото средствата никога не достигат и за да можем да провеждаме успешно политиката на Европейския съюз във всички области, ние трябва да приоритизираме нещата. Редица парламент, инициативи на парламента също трябва да бъдат отчетени в бюджета, но така, че да не намаляваме маржа. Разгледайте всички проект, пилотни проекти, програми, всичко, което се подготвя за осъществяване през 2012 година. Аз също се опитах да разгледам всички а, пилотни проекти, които вече са в ход, защото а, по тях вече може да бъде дадена една конкретна оценка за да може да се използват най-ефикасно вече е, инвестираните средства. И да се продължи да се инвестира само в тези проекти, които дават е, добри резултати. Е, аз ще работя в тясно сътрудничество с всички вас и ще обсъждам бюджета не само от политическа гледна точка. Целта е да постигнем тази стратегическа цел, а именно всяка комисия да определи своите приоритети, защото комисиите познават всяка, всяка своя ресор по-добре от всички останали. Мисля, че ако от самото начало определим ясно целите си, ще можем да използваме най-ефективно предложението на комисията в края на април – и ако познаваме добре цифрите, ще можем да представим един целесообразен финансов документ. И това ще позволи на парламента ефикасно да участва в бюджетната процедура. Сега топката е у вас. Вие трябва да бъдете ефикасни, последователни и конкретни, когато давате дефиниции. Благодаря, Франческа. Много ясно представихте предложението на бюджетната комисия. Ние смятаме, че трябва да защитим общата селско-топанска политика. Това е в интерес на всички европейски граждани. Сега давам думата на господин Капулас Сантос. и Благодаря на госпожа Балцани. Работихме отлично миналата година и фактът, че и миналата година работихме по тази тема, всъщност гарантира последователност и координация. Не мога да коментирам приоритетите на комисията, защото все още не се е провел дебат по тази тема. Единственото, което мога да направя е да изразя собственото си становище. Както заяви госпожа Балцани, момента сме притиснати а, от бюджета в четирте му големи глави, т.е. по преките плащания, по пазарните мерки, развитието на селските райони и конкретните програми. Бюджетните кредити в момента са в дисбаланс. Част от тях а, са много фиксирани по отношение на това за какво трябва да бъдат разходвани, например преките плащания. Така че трябва да се съсредоточим върху бюджета за пазарните мерки, имайки предвид очакванията на пазарите. Както знаете, стоковите пазари в момента не са много спокойни и това оказва своето въздействие и върху производството. Става дума и за животновътство, за отглеждане и на говеда, и на свине. Имайки предвид външните елементи, които трудно може да измерим в хранителния баланс, в случая визирам Северна Африка, това, което се случи в Япония, та всички тези външни фактори не ни помагат да преценим какво ще бъде бъдещото въздействие на всичко това върху производството на храни, не само в Европа, но и в целия свят. Така че трябва да следим внимателно развитието на тези събития. Според мен трябва да се съсредоточим върху тези финансови инструменти, които са необходими на Европейския съюз за 2011 година, за да може да отговори на проблемите по конкретните програми. Независимо от това, че бюджетните кредити всъщност са незначителни в сравнение с останалата част от кредитите в бюджета, все пак си мисля, че ще има интерес към подкрепата и предоставянето на подкрепа на бедните, на програмите с училищното хранене, макар че това не е пряко свързано с нашата комисия. Също така борбата срещу затластяването, е, обучение в е, едно по-балансирано хранене, е, млякото в училищата и така нататък. Това са конкретни програми, които би трябвало да бъдат сред нашите приоритети. И така, Не мисля, че на този етап мога да кажа нещо друго. Очаквам с интерес да изслушам вашите становища, за да мога след това да изготвя едно добро резюме и през 2011 година по-добре да разпределим бюджета. То е около 60 милиарда евро. Надявам се замеделието в общностната политика наистина да продължи да има своята голяма сравнителна тежест. Благодаря, казва председателя. Госпожа Магинес. You, Chairman, like and... Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Капола Сантос. Успех в бюджета за 2012 година. Този парламент много добре знае какви бяха трудностите с бюджета 2011 година, особено що се отнася до взаимодействията между институциите, както и крайния резултат. Силно се надявам 2012 година бюджета да бъде по-добър. Рано е на този етап да се навлиза в конкретика. Радвам се обаче, че въпросът за пазарните мерки бе повдигнат, тъй като той е важен като част от приоритетите ни. Миналия път имаше проблем с изчистването на сметките и, и като перо. Надявам се в дискусите това да бъде изяснено. Може ли Европейската комисия да ни каже какво се случва с преките плащания 2013 година? Защото има една, така най-общо казано, заплаха за това, че ще има намаляване на тези преки плащания. Интересно ми е, ще има ли такова. И, както каза докладчикът, въпросите, свързани с училищното хранене, млякото в училище, те са важни, както и ветеринарните програми. Системите за продоволствена сигурност в световен мащаб са много важни. Знаем обаче, че нямаме голяма възможност за маневриране в бюджета. Освен това, трябва да изпълняваме ОСП така, както е заложен, независимо от дебатите по бюджета. Въпросите, които споменавам, не са пряко свързани, но в дискусиите по тях ще има общи елементи. И ще завърша с това, което казах в началото. Надявам се Европейският парламент наистина да постигне по-голям напредък като равен партньор в бюджетния процес, отколкото постигна през 2011 година в преговорите с парламента. Доста са тежки преговорите с съвета. Дори си мисля, че съветът не разбира, част от него поне не разбира тези измерения, които са свързани с продоволствената сигурност и се надявам господин Сантос в дебатите да наблегне на тези въпроси. Успех! Мария, да Giovanni Lavia. Благодаря. Вие е следващият оратор. Благодаря. Аз също като член на Комисията по земеделието искам да благодаря на госпожа Балцани за това, че днес си направи труда да дойде и лично да ни представи насоките за бюджета за 2012 година. Благодаря и за желанието да сътрудничи с нашата комисия още от самото начало. Това, разбира се, е положителен знак. Аз напълно подкрепям един такъв подход. Тя иска да обвърже проекто бюджета за до година с стратегията Европа 2020 година и съм съгласен и с това. Едно е ясно. Наближаваме края на финансовия програмен период и все по-ясно е колко ограничени са наличните средства. Но не бива да забравяме един друг аргумент. Опитът ни е, с бюджетната процедура от миналата година следва да ни е научил на нещо. Трябва да сме си направили изводи, защото в края на миналата година съветът и е, държавите членки поискаха бюджетни е, кредити, които значително е, измениха съдържанието на функция 2 в бюджета. Трябва да обърнем внимание на специализираната комисия по бюджета какви искания могат да се отправят. Съгласен съм с госпожа Балцани, че още от самото начало трябва да обърнем внимание на подготвителните действия и пилотните проекти. Трябва да извлечем полка от най-доброто което е направено през изминалите години. Бюджетът е още във фазата на проект и трябва сега да обърнем внимание на пазарните мерки. След е, лятната вакансия, второто полугодие, ще получим преразгледания вариант и тогава ще имаме по-точна информация за реалната потребност от е, пазарни инструменти и финансиране за тях. Това са средствата, които трябва да разгледаме много внимателно. Трябва да разгледаме положителните приоритети. За тях чухме и от госпожа Магинес, и от е, господин Капула Сантос. Но нямаме особени а, е, възможности за маневриране и Двамата оратори посочиха училищните програми е, за осигуряване на плодове на учениците. Но при сегашната регулаторна рамка не можем да увеличим предвидените за целта средства. Още веднъж благодаря на госпожа Балцани. Надявам се да бъде плодотворна дискусията по приоритетите на бюджета. Благодаря, Стефан Люфол. Euh, Благодаря. Искам да поздравя Франческа от името на Комисията по селско стопанство за усилията, които положи за бюджета за 2012 година. Знам, че той се подготвя в един доста стриктен контекст, има доста ограничения, които тежат на бюджета на всичките държави членки. Европа има е, е раздвоена между своите ангажименти и плащанията, които трябва да осъществява и всяка комисия трябва да си даде сметка за това. За нас е ясно, че днес селското стопанство си остава един изключително важен стопански сектор, създаващ много работни места, но гарантирането на прехраната е един световен проблем – и затова е много важно да се положат усилия за гарантиране на прехраната и безопасността на хранителните продукти. Какви ще бъдат приоритетите за една комисия, каквато е нашата? На този етап, мисля, не можем да дадем много точни дефиниции, но искам да посоча няколко елемента. Селскостопанската политика трябва да включва изцяло целите от стратегията на Европа до 2020 година и особено всички проблеми, които поставя за опазването на околната среда, на ресурсите и запазването на определено равнище на производителност и на конкурентоспособност. За нас селскотопанската политика трябва да се вписва изцяло в стратегията до 2020 година. Има два по-специални аспекта. Животновеството в Европа в момента преживява дълбока криза, която се страхувам ще бъде дълготрайна. Цените на хранителните продукти се увеличават заради увеличаването на напрежението на пазара на зърнени храни и се боя, че това напрежение дълго ще бъде важен фактор, който трябва да се отчита. И за разлика от това, което беше направено в бюджета за 2011 година с някои суми, които бяха отпуснати за подкрепа на зърнопроизводството, смятам, че през 2012 година ще трябва да се отпускат помощи от фондовете за животновъдството. По отношение на пилотните проекти, ние всички тук държим Европейския съюз да запази възможностите си да се намесва, когато сърското стопанство в Европа преживява кризи. Мисля, че трябва да започнем размисъл за създаването един европейски стабилизационен фонд, който да позволява на Европейския съюз да се намесва бързо и ефективно, когато има сериозна криза в селското стопанство в Европа. Това са трите цели, които още от сега Франческа, бих искал да посоча, тъй като ти сама ни подтикна да кажем кои са нашите приоритети. Благодаря. Благодаря Стефан, господин Реймерс и накрая Джордж Лайон, докладчик. Госпожа Реймерс. Благодаря. И аз искам да поздравя госпожа Балзани за присъствието и тук. Ние се видяхме с нея и вчера. Когато обсъждаме бюджета за следващата година, трябва да знаем, че той засяга и заетостта в Европа. Много работни места са свързани с селското стопанство и те трябва да бъдат гарантирани. Аз мятам, че е важно да инвестираме повече в обучението и квалификацията, защото това е една дългосрочна програма. Младите селски стопани също трябва да се надява, че ще имат гарантирани работни места, защото днешните селски стопани трябва да имат последователи, които да поемат от техни ръце производството на храни. Ние знаем, че в момента навсякъде в Европа се налагат бюджетни съкръщения, економии и това се отразява сериозно и върху бюджета на Европейския съюз. Трябва да потърсим най-интелигентния начин за разпределение на средствата по различните пера в бюджета. Господин Лайан. Благодаря на госпожа Балзани за нейното изказване. Може ли да я помоля да изясни два въпроса? Единият е сходен с този, който спомена госпожа Магинес. Той е свързан с максималните стойности за преките плащания. Какво ще се случи тази година с тях и какво е становището на Европейската комисия за техния разбер 2013 година, защото си мислям, че максималните стойности наистина могат да бъдат по-ограничени или поснижени заради финансовата дисциплина. Може ли също така да ни каже нещо повече по отношение на използването на средствата от програмата за развитие на селските райони, дали се освояват добре парите, дали има економии? и дали това бюджетно перо ще бъде освоено изцяло и съответно като заложена цифра за 2011 година. Ако може да ми отговорите на тези два въпроса. Благодаря на всички оратори. Господин Алголонго има думата, директор от Европейската комисия. След това ще дам думата на Франческа. Благодаря, господин председателю. Благодаря за отправената към нас покана да участваме в тези изключително интересни разисквания. Благодаря и на госпожа Балцани за представените от нея становища. Според мен тук възникнаха два въпроса, отправени към нас. Беше изразено безпокойство за бъдещето на преките плащания през 2012 година и по-специално беше поставен въпроса как ще се спазва финансовата дисциплина и как ще се отрази тя на тях – И на второ място беше засегнат въпроса за многогодишните програми. Позволете ми да започна обаче с общата рамка, в която изготвяме проекто бюджета за 2012 година. Както знаете, той ще бъде официално прият от Европейската комисия на 20 април – Процедурата по изготвяне на бюджета е, се извършва в условията на економическа криза и силен натиск върху обществените е, финанси. Същевременно Както подчертаха и някои членове на парламента, ние сме вече в последния етап на, финансови, на финансовата перспектива 2007-2013 година. Това означава, че почти нямаме възможности за маневриране и трябва да отчетем изпълнението най-вече на многогодишните програми. Очевидно, има определени последствия от тези фактори за разработвания в момента проекто бюджет за 2012 година. Тази година ние обръщаме особено внимание на бюджетните потребности. И най-вече се съсредоточаваме върху развитието на пазара, и евентуалните промени на някои пазари в резултат на промени в международната обстановка, за които тук стана дума. Япония, Северна Африка и така нататък. Те могат да засилят неустойчивостта на пазарите – трябва да обърнем внимание и на бюджетните тавани, които са определени за такива мерки, като преките плащания. Следва да се отчете и обстоятелството, че някои от тези помощи са в етапа на постепенно въвеждане и до година това ще се отрази има ли а, е, риск от финансови дисциплинарни мерки? Така еднозначно беше поставен въпроса, но ние еднозначно не можем да отговорим. Все още сме в процес на изготвяне на проекто бюджета, но Европейската комисия ще трябва да направи предложение най-късно до 31 март. Съвсем скоро, с други думи, трябва да дадем окончателния си отговор – за сега, според мен, не се очертават облаци на хоризонта, но както някои многоуважаеми депутати вече изтъкнаха, бъдещето ще става все по-трудно и опасността от финансови и дисциплинарни мерки надвисва все по-отчетливо. Няколко думи по въпроса за развитието на селските райони, посочени от е, мнозина многоуважаеми депутати. Първият извод е, че през 2008, 2009, 2010 година плащанията по програмите за развитие на селските райони бяха в размер под първоначално предвидения и заложен в съответните бюджети – Незабавно обаче трябва да добавя, че беше постигнат значителен напредък, особено през 2010 година. Това ни изпълва с надежди за бъдещето. През 2010 година изпълнението на програмите беше отчетено като превишаващо изпълнението от 2009 с 35%. Ако разгледаме периода през 2010 общите разходи по тези програми бяха 38 милиарда евро, т.е. 39% и половина от финансовия пакет за целия период 2007-2013 година. Също така съм длъжен да подчертая, че разчетите на държавите членки за 2011 година се равняват на 13 милиарда и 700 милиона или 12 милиарда 200 милиона бюджетни разчети, включително трансферите. Иначе казано, няма да има неизпълнение на бюджета през 2011 година – и следователно се очертават добри перспективи, за да можем да направим заключението, че програмите напредват добре и ако се оправдаят прогнозите на държавите членки и през 2011 и през 2012 година, ще постигнем добри резултати. Надявам се, че е, успях да отговоря изчерпателно на въпросите. Благодаря. Speranza, positiva, non vediamo nubi all'orizzonte, speriamo bene. E adesso... Благодаря ти, Алдо. Е, ти не само е, ни даде отговори, но ни вдъхна и надежда. Сега Луис и след това Франческа. Presidente. Eu queria apenas completar, porque há pouco esqueci. Благодаря, господин председателю. Исках да кажа нещо за пилотните проекти, както и за подготвителните действия. Бих искал да посоча пред нашата комисия, че последната информация показва, че оценката на Европейската комисия за нашето предложение не е положителна, като сравним предходната година с тази. Беше много хубаво да обменим становища, идеи, за да видим дали тази отрицателна оценка беше е, поради това, че не сме разсъдили добре, или пък е, защото Европейската комисия всъщност се притеснява от това, че нямаме достатъчно възможност е, за маневриране по отношение на собствените ни приоритети. Така че трябва сериозно да се замислим по този въпрос. Сумите, за които става дума, са незначителни наистина, ако ги сравним с други, които са заложени тук. Още нещо, както чухме току-що от а, представителя на Европейската комисията, е, комисия, трябва да се замислим също така и за слабото изпълнение на програмите, свързани с развитието на селските региони. Това са програми, които се основават на съфинансиране с държавите членки. Някои държави членки, както знаете, поради економическата и социална криза имат проблеми, имат сложни е, публични сметки и съответно срещат трудности при оползотворяването на общностните ресурси. Разбира се, че бюджетът, извинете, дебатът ни е бюджетен, но пък е една възможност да се замислим по общите въпроси, свързани с съфинансирането и отражението на това съфинансиране в бъдеще. Защото, от друга страна, кризата явно няма да свърши скоро. На европейско ниво, економически погледнато и финансово погледнато, с така стоят нещата. Те благодаря на госпожа Балсани, на всички, които се изказаха. Всичко си записах сега, разбира се, трябва да направим своя стратегия, да изразим а, своето становище, а, е, да имаме едно максимално сътрудничество по въпроса. Благодаря. Франческа, те. Сега, Франческа, за заключение ти давам думата. Напълно споделям казаното от колегата Капула Санто за пилотните проекти и подготвителните дейности. Анализирайки много внимателно този пакет, си дадах сметка, че са използвани всички съществуващи възможности. И е, мисля, че това ще ни даде възможност да финансираме и други инициативи и политически приоритети. Това е, ще бъде крайно необходимо, но преди това трябва да се осъществи един размисъл, защото наистина има отрицателно отношение към редица подготвителни дейности и пилотни проекти. Мисля, че преди лятото вече трябва да сме готови с един предварителен списък предложения по отношение на проектите от тази комисия и от парламента, за да можем да покажем кои са областите, в които искаме да наблегна. И слушах внимателно предложенията Стефан Лефол и Джовани Лавия. Привлякаха вниманието върху връзката между ОСП и стратегията на Европейския съюз до 2020 година. Това ще позволи да насочим стратегията в селското стопанство в нова посока, защото в стратегията до 2020 година се говори за заедостта, но също така за борбата срещу промяна на климата, която винаги трябва да отчитаме и мисля, че именно в рамките на тази стратегия до 2020 година нашата комисия би трябвало да мисли реформата на ОСП и да намери е, тесните връзки между тези две области. Благодаря ти, Франческа. Точка 12. С това приключихме точка 12. Сега ще ви дам няколко минути почивка. Доколкото разбрах, господин Дачан Чалвоз вече е на път. И в момента, в който дойде, ще започнем размяна на мнение с него. Riprendiamo. Нека да започваме. Искам да пожелая добре дошъл на нашия гост, комисаря Дачан Чолос, който ще представи своята работна програма за 2012 година, когато основният акцент ще падне върху реформата на общата селско-стопанска политика. И тази година комисията ще представи своите законодателни предложения в това отношение. Това не означава, че няма да има и други важни проекти за селското стопанство през следващата година. Аз съм много щастлив, че господин комисара има възможност да дойде за този обмен на мнения. Благодаря. Давам ти думата. Благодаря, господин председател. Първо, искам да ви благодаря за поканата още от сега да обсъдим приоритетите за 2012 година. Естествено, Както обичайно, комисията подготвя и ще представи своята работна програма за 2012 година, но смятам, че вече можем да преминем към един първи обмен на мнение за естествено очертаващите се приоритети и работата, която свършихме от миналата година до сега. На първо място бих искал да припомня, че вече имаме доста добър опит в сътрудничеството в рамките на Лисабонския договор. Например, обичай, обикновената законодателна процедура, разглеждането на първо четене на някои предложения, законодателни предложения, което показа, че сътрудничеството ни наистина може да бъде ефикасно. Имам предвид законодателното предложение за ползи, за търговията с бананите или по отношение на монопола на Германия в областта на алкохолните напитки. В момента най-важното за нас е реформата на общата селскостопанска политика след, след, приемен, след доклада Лойон комисията също ще представи своето съобщение. В момента подготвяме законодателния пакет. Знам, че и вие водите много интензивни дискусии по доклада на господин Дес. Подготвят се вече заключенията. Законодателните предложения за в областта на ОСП до 2013 година ще бъдат представени през есента тази година. След представането на многогодишната финансова рамка в края на юни. Законодателното предложение за реформата на ОСП е включено в пакета и ще бъде представено след между многогодишната финансова рамка, заедно с инициативите в други важни политически области, така че в края на есента да започне дебат по предложенията на комисията, които ще бъдат представени до края на юни. В момента се подготвят важни законодателни проекти и които са приоритет за унгарското председателство. Става въпрос пакета за качеството и пакета за млякото и млечните продукти. Искам да ви уверя, че комисията ще направи всичко възможно да улесни приемането на тези предложения още на първо четене. Това е възможно и в това отношение разчита много на работата на вашата комисия по тези два важни проекта. Николсън по проекта за млякото и млечните, и, мляко, и млечните продукти и госпожа Гарсия Перес по пакета за качеството. През, за 2012 година ще трябва да обсъдим един важен законодателен пакет, който ще разглеждаме до края на 12 година. Предложенията ще дойдат до, ще постъпва до края на 2011 година, така че основната работа ще трябва да свършим през 2012 година по отношение на реформата на ОСП. Но най-важното е а, да се приеме една нова инициатива. Тази година искам да започна консултации по политиката на рекламиране на селско-топанските продукти. Мисля, че тази политика трябва да бъде много по-последователна и структурирана в рамките или като елемент на общата селскостопанска политика. Причините са многообразни. Трябва да се използват всички възможности за отваряне на пазарите и за признаване на качествените европейски продукти на международно равнище така че селско-стопанския сектор да се ориентира към производството на качествени продукти. Това ще позволи на Европейския съюз да има много по-активно присъствие на международните пазари. Необходимо са и по-силни комуникационни инструменти, и по-ефикасни комуникационни инструменти, дори в рамките на вътрешния европейски селско-стопански пазар. Вече е, имам предложение по отношение на политиката на промоция и рекламиране на селско стопанските продукти и предложих комисията до края на годината да предложи една зелена книга за пропагандиране на вкусовите качества на европейските продукти, така че в началото на следващата година вече да можем да направим съобщение, обобщаващо дебата и да обсъдим основните насоки на политиката на нали, рекламната политика, бюджетните и аспекти. И до края на 2012 година да направим едно законодателно предложение, което да даде правната рамка, в която да се води тази рекламна политика, която да бъде съществена част от ОСП. Много държа на този проект, защото той дава конкретен отговор и решение на възможностите за увеличаване на потенциала на селскостопанския отрасъл, поставя акцента върху качеството на нашите продукти, върху развиването на кратките вериги на търговска реализация. И сега е важно да се определи правната и финансова рамка, за да осъществим тази политика. Радвам се, че а, нашето сътрудничество в рамките на договора на Лисабон продължава много успешно и в това отношение съм готов да подпомогна и парламента, и съвета да постигне напредък по важните проекти. Това са основните елементи, които в момента искам да изложа пред вас – в заключение ще кажа, че за 2012 година предлагам да работим по законодателните предложения за реформата на ОСП и да се съсредоточим също върху това ново предложение, именно рекламата на продуктите от е, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Благодаря ви. Благодаря, Дачан. Благодаря за тази богата програма, която ни представи. Имаме време до обяд, защото комисаря трябва да тръгне на обяд. Приканвам ви да се изказвате кратко. Първо координатор. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин комисаря за това, че отново е при нас за това, че отчита пред нас своята работа. Като докладчик за реформата на ОСП изготвих доклад и разбира се, че бихме могли да обсъдим много варианти за усъвършенстване на тази политика. Дори с голямо желание ще се включа в такъв дебат. Бих искал да вдъхне малко надежда на земеделските стопани за периода, който започва от 2013 година, за да имат ясна перспектива пред себе си. Това е обща цел. Много ни се иска да заложим подходящи и достатъчни средства за ОСП след 2013 година. Имаме нужда от устойчиво замеделие, което да използва по един разумен начин средствата, с които разполага. Не бих искал сега да започнем да се караме дали по първи или по втори стълб трябва да се извършва прегледа. Предполагам, че там ще се решат нещата по-лесно. Но а, когато говоря с, с замеделците, основният приоритет за тях е да, на, да се намали бюрокрацията, да се намали административната тежест от предходната система. Така че аз с удоволствие ще приема всякакви идеи, които са свързани с намаляване на бюрокрацията, с упростяване на системата. Разбира се, това трябва да продължи да бъде една система, която да отговаря на нашите цели. Благодаря ви за доброто сътрудничество и добрата работа до момента. Вчера изслушахме господин Декастро и той каза, че вие имате огромно желание да работите с нас. Надявам се колегите да се изкажат а, сега. Много се радвам, ако имат интересни идеи и дори предложения за компромисни изменения. Изпълнен съм с оптимизъм, че ще намерим един добър път напред за реформата на ОСП. Благодаря, казва председателя. Луис Капола Сантос. Благодаря. За мен е огромно удоволствие, че отново сте тук сред нас в комисията. Колегите казаха, и аз съм съгласен, че това наистина ще бъде много важна година за реформата. Днес имаше и такъв доклад. Социалистите, които представлявам, трябва да заявят пред вас, че са готови на компромис, който да подсили ролята на парламента и на парламентарното измерение на тези преговори, както и на съвместното вземане на решение. Това всъщност показва точно нашия нашето желание за компромис, за диалог, за постигане на съгласие. По никакъв начин не искаме да налагаме своето становище, но пък един компромис означава, че и другата страна не трябва да налага своето становище на нас. Социалистическата група обмисли сериозно този въпрос и вече почти сме постигнали пълно вътрешно единение. Вчера имаше много важно заседание, което беше свързано точно с фундаменталните въпроси. Почти постигнахме компромис. Голямата част от групата е съгласна. Така че можем да намалим броя на предложенията за изменения, за да ги съсредоточим върху някои важни е, моменти. Е, готови сме да влезем в разговор с вас, не само за да получим една силна обща сълскостопанска политика, за да може и думата на парламента да се чува ясно и отчетливо при тези преговори. С интерес ще чакаме резултатите. Надяваме се законодателния пакет да включи основните въпроси, по които ние изпитваме безпокойство. По отношение на пакета за млякото, за пакета за качеството, да, те са много важни. По тях също ще се работи усилено. Приветстваме новините, които току-що споделихте с нас, господин комисарио които са свързани с инициативите за рекламна кампания. Това е отлична идея. И ако тази кампания е добре обмислена, тя наистина може да допринесе а, за пласирането на тези продукти на пазара с успех. И накрая Говорихме за бюджетната процедура 2013 година преди малко. Парламентът ще излезе със свои приоритети. Все още, разбира се, нямаме предложение от Европейската комисия. Когато това предложение дойде, ние ще трябва, разбира се, да го разгледаме в светлината на своите приоритети. И що се отнася до природните бедствия, които могат да разклатят пазарите, както и политически събития, като например случващото се в Северна Африка, трагедията, която сполетя Япония. Всички тези събития могат да окажат своето въздействие и съответно да задействат определена реакция от Европейския съюз която би трябвало да се съдържа в предложението за бюджет. Затова искам да ви попитам за предложението ви за бюджета 2012 година. Европейската комисия има ли информация, която да може да ни помогне да разберем по-добре ситуацията преди бюджета по 2012 година? Благодаря, Джордж Лайон. Благодаря, господин председателю. Добре е дошъл на комисаря Чолош, искам да кажа, много хубаво е да се срещнем с вас тъкмо днес, когато обсъждахме и проекто бюджета за 2012 година. По силата на договор от Лисабон се засилва сътрудничеството между комисията и парламента и искам да ви уверя, че работи много плодотворно с вашите сътрудници. Искам да поставя на вниманието ви няколко въпроса, които и вие засегнате в встъпителното си слово. За публикуването на законодателните предложения, вие казахте, че се надявате те да излязат през есента. Можете ли да конкретизирате малко повече? За какво става дума? За август-септември или пък за ноември? Би било полезно да знаем по-точно кога ще дойдат тези предложения. На второ място, комисията изготвя своите предложения за многогодишната финансова рамка. Това подробен документ ли ще бъде, в който ще се посочат по функции конкретните размери на бюджетните кредити – или по-скоро ще бъде един общ документ, в който ще се очертават само основните насоки на действие. При няколко месеца видяхме един документ с определяне на основните приоритети. Би било полезно да знаем точно какво можем да очакваме през юни, когато се публикува документът за промоцията или рекламирането на селскостопански продукти също говорихте в своето изказване. Можете ли да бъдете малко по-конкретни и тук? Как ще се рекламират европейските продукти и на други пазари извън Европа? И или пък ще става дума за една рекламна кампания в рамките на Европейския съюз, тогава също ще ми е интересно да чуя малко повече подробности. И най-сетне, вие не се спряхте на един въпрос, който според мен е изключително важен и той е следният. Имах среща с комисаря Дегухт преди около две седмици и той ми обясни, че комисията се надява да бъде в състояние да направи предложения на страните от Меркосур за предложение за споразумение с свободна търговия. И а, ние ще се вземем с онази част, а, която ще се отнася до а, търговията с селскостопански продукти, достъпа до пазара в взаимоотношенията си с Аржентина, останалите страни от Меркосур – Въпросът ми е, ако предложението бъде прието, какви ще бъдат последиците за пазара? Информирани ли сте за безпокойството, което изразяват производители в Шотландия, вероятно и другите, за пазара на говеждо месо. Е, с ефтиното аржентинско и бразилско говеждо ние няма да можем да се конкурираме. Затова е много важно какво предложение ще отправим към страните от Меркосур. Благодаря. Благодаря, Джеймс Никълсън. Благодаря и аз искам да ви приветствам с добре дошли. Много се радвам отново да се е, видим, както казаха и другите координатори, за да обсъдим бъдещите приоритети. Много въпроси вече бяха засегнати и според мен би било много полезно, когато говорим за предложенията ви за реформата, юни, е, юлия е, може би ще излезе единия документ, но иначе вие не се ангажирахте с по-конкретен срок от есента, а есента може да бъде малко преди коледа и това вече съвсем измества нещата. И аз от... се присъединявам към молбата да бъдете по-конкретен за сроковете. Приветствам изказването ви е, за рекламирането на европейски продукти. И според мен трябва да вървим в две посоки. Рекламиране, промоция на територията на Европейския съюз и вън от него. Създават се многобройни организации за рекламиране на продукти, включително и в моята родина. Но като се замисля колко средства се харчат за рекламни цели, не мога да не си задам въпроса дали точно това е най-добрият начин да е, организираме промоцията на един продукт или на един регион. В бъдеще, може би, нещата ще се променят. Основният приоритет, както казахте, е, ще бъде пакета за реформата, Имахме доклада на Джордж Лайън, в който се третира същата тема. Но както посочи господин Капула Сантос, има голямо разнобой в становищата на парламентарната комисия. Как ще изглежда бъдещата ОСП? Искам да засегна един конкретен въпрос и той е какво означава опростяване? Според мен опростяването на администрацията е един много важен а, въпрос за а, всички, които по един или друг начин имат отношение към а, селското стопанство. Но всеки път, когато правим реформа, като че ли не премахваме свръхрегулирането в други области. И по такъв начин а, производителите, а вероятно и преработвателите се затрудняват още повече. Мисля, че по точка 22 а, от доклада на господин Дес ще се проведат основните битки за а, четвъртият стълб. Озеленяването, както го наричаме, според мен трябва да бъде във втория стълб – и а, контрола и регламентирането да а, се ограничат в него, във втория стълб. Според мен комисията трябва да бъде по-отворена към парламента. Според мен твърде много избягвате контакта с нас. Всеки си е от своя регион, от своята страна, от има а, своите виждания за развитието, но след 2014 година реформата трябва да донесе промени за всички. Говорихте за сигурността на продоволствените доставки. Е, аз тук гледам с известни подозрения, дано да не съм прав. Сигурността на продоволствените доставки ще става още по-тежък проблем, отколкото е днес. Дано да съм лош пророк, но комисията, парламентът, националните правителства, съветът, всички говорят за сигурността на продоволствените доставки и то в най-хвалебствени тонове. Такова ли е действителното положение, когато през 90-те години за първ път дойдох а, в а, Европейския парламент, а, говорихме а, по а, тази тема. А, ние говорихме за свръхпроизводство, а, за натрупване на излишни запаси. Сега положението е точно обратното. Имаме дефицити. Благодаря. Лоренцо Фонтана има думата. Sorry, Martin Osling first, and then Yeah. <laughs> schlechtes Zeichen, dass man die Grünen übersieht, aber gut. Äh, Martin Hausling. Hausling. Е, много се радвам, че сте сред нас, господин комисар. Вече бяха споменати редица аспекти. Вие сте за рекламирането на европейските селскостопански продукти. Трябва обаче да решим какво ще бъде точно посланието. Каква е разликата между европейските продукти и вносните селскостопански продукти? Ето това трябва да бъде, може би, същността на посланието. И нещо, което е част от реформата на ОСП, е именно производството на качествени продукти. Трябва да наблягаме на това, че европейското селско стопанство произвежда качествени продукти. Въпреки усилията да бъде осъществена реформа, ми се струва, че не се говори, говори достатъчно за това. В много а, области на, на, на селското стопанство се извършва индустриализация, например в животновъдството. В Германия има концентриране на, на селско-стопански ферми. Има, разбира се, и други тенденции в Европа. Аз лично съм много доволен, че в целите, които ни предостави по отношение на реформата на ОСП, комисията е, е, е възприела един конструктивен, положителен подход. Ние сме съгласни с това, което ни беше представено през е, ноември миналата година. Как реагират държавите членки? В моята страна е, бе предприята една инициатива трябва да всички да се съобразяваме с бюджетните реалности. И тук бяха споменати именно таваните, които се налагат в много области. Струва ми се, че не винаги, когато се правят предложения, се отчитат реално финансовите възможности. Общата селско-стопанска политика а, поглъща, а, се, мисли се, че общата селско-стопанска политика поглъща голяма част от европейския бюджет. А, мисля, че това не е точно така. Аз а, обсъдих тези проблеми с Алберт Дес, който прие моите съображения. Мисля, че трябва да се срещаме по-често. има голям брой изменения към неговия доклад. И мисля, че ние ще можем да намерим компромис, така че докладът да отразява най-точно позицията на парламента във всичките му разцветки. Все още има редица неизяснени елементи. Ще продължим дискусията. Тази сутрин, например, обсъждахме мерките и правилата на пазара. Ние призоваваме комисията да формулира ясни предложения по отношение на пазарните мерки и механизмите за застраховане. Днес след обяд ще имаме дискусия и за производството на мляко и млечни продукти и гаранциите за дребните производители в този отрасъл в бъдеще. Колегата Никълсън спомена сигурността на продоволствените доставки. В световен мащаб тази сигурност е, поставя сериозни проблеми. Ние не можем да гарантираме световната прехрана. Имам предвид ние сами в Европа. И ние не можем да бъдем независими от останалия свят. И накрая ще се върна към а, генно модифицираните организми. Знам, че комисията все още няма ясна и категорична позиция в това отношение. Когато говорим за независимост на селското стопанство, трябва да, това да се отчете в ОСП. Благодаря. Да, вие споменахте редица аспекти. А, сега дам думата на господин Фонтан. Да, аз определено съм съгласен с вашата инициатива за рекламиране на селскостопанските продукти, на тяхното качество. Ние трябва да залагаме на качеството. Това е основната отличителна черта на селскостопанството производство в Европа, за разлика от останалата част на света. Искам да се върна и на казаното от Джордж Лайан. и то по отношение най-вече на търговските отношения между Европа и останалата част от света и особено страните от Меркосур. Много често, когато се изготвят доклади като настоящия, се сблъскваме с следния проблем. Вносните от продукти от трети страни а, вършат лоялна конкуренция, защото производството в тези страни не зачита същите стандарти като нашето, не се спазват а, същите изисквания и това понижава цените. За жалост на този етап в предложенията за реформа на ОСП този проблем не е засегнат. Възнамерявате ли да предприемете някакви политически и законодателни действия, да покажете мускули, така че Европа а, да успее да принуди чужите производители да спазват същите условия като нас? Господин Рубикс. Рубикс. Благодаря. Много се радвам, че дойдохте пред нашата комисия. Това означава, че сте готов да сътрудничите с нас, да се отзовавате на нашите покани. Въпросът ми най-вероятно ще повтори една дискусия, която тече постоянно. Става дума за преките плащания и за това те да станат, да бъдат изравнени. За моите избиратели това е много важно и за това искам да чуя вашето становище. В бъдещата ви работна програма има ли заложен някакъв механизъм за изравняване на тези преки плащания? Изобщо мислили ли сте по въпроса? Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Да, думата на господин комисар е да отговори на въпросите на координаторите и след това от другите депутати ще имат думата. Мерси. <clears throat> Благодаря. Ще се опитам да се съсредоточа предимно на въпросите, свързани с графика. На въпросите, свързани с реформата, също ще се опитам да отговоря, но се надявам, че разбирате, че конкретни отговори ще дам, когато изготвим законодателното предложение. Казах ви, че това ще стане през есента. А, да, есента, защото в момента подготвяме законодателното предложение. Правят се проучвания за въздействие върху, на различните елементи на политиката, но е необходимо да се приеме и финансовата рамка, за да знаем на какво ще се основава законодателното предложение и какви ще са възможностите за финансиране. След като бъде публикувана финансовата рамка, ще трябва да се организира дебат, така че когато представим законодателното предложение, вече сте сме достатъчно аргументирани и да сме включили редица предложение. Тези проучвания за въздействие отнемат време. В края на юни или началото на юни а, се надявам, че ще разполагаме с финансовите, финансовите перспективи, финансовата рамка. И като отчетем, че след това има вакансионен период, мисля, че през септември-октомври ще можем да е, приключим с, с законодателното предложение, отчитайки всички е, предложения на, и заключения на проучванията за въздействие. Така че, за да бъда искрен, е, като ви казвам есента, вероятно ще бъде октомври-ноември, отчитайки вакансионния период и потребността да се консултираме с всички е, компетентни служби на комисията. И комисаря Левандовски предложи да е, и обеща да подготви рамката в края на юни-юли. Смятам, че по отношение на подробностите на финансовата рамка, по-добре ще ви отговори комисара Левандовски. Е, колегите на комисарите знае най-общо по какво работи, но не мога да ви дам подробности. Лично аз не съм запознат с тях. Надявам се, че скоро ще разполагам с елементите, които са ми необходими да обоснува моето законодателно предложение. За момента обаче не мога да ви предам точното съдържание на този документ, защото по него работи комисара Левандовски и проблемът още не е разискван в комисията. по отношение на политиката или проекта за политика за рекламиране на селскостопанските продукти. Няма да навлизам също в подробности. Моето намерение е да премина през всички цикли на консултации и да се публикува и зелена книга, да има общ... така, че да се подхрани обществения дебат с нови идеи. Възоснова на Зелената книга ще има съобщение, което ще дава насоки, възможности, ориентации и така ще се стигне вече до едно законодателно предложение. Елементите са ясни. Ние се нуждаем първо от рекламиране и промоция на вътрешния пазар, от друга страна на външния. На вътрешния пазар, пазар може би трябва да се съсредоточим по-скоро върху значението на селско-стопанския сектор а, за европейците, спецификата спрямо други продукти. Трябва европейските потребители да си дадат сметка, че във всеки продукт, който потребяват, който е на тяхната маса, е плод на труда на селските стопани Но даем се също така от средства за рекламиране на качеството на продуктите. В момента обсъждаме проект. Необходимо е потребителите да знаят какво се крие зад а, етикета, знака за кат, европейски знак за кат. И а, от друга страна, както казах, трябва реклама на международните потребителски пазари. Тук също трябва да помислим за инструмент, който да ни позволи да обединим частните с обществените средства и да рекламираме цели пакети европейски продукти от някои конкретни пазари, особено със страни, с които имаме търговски от, отношения. Ние сме понякога се държим в отбранителна позиция, трябва да сме по-офанзивни. И с, та, друг, следващата седмица отивам за цяла седмица в Китай и а, през по-голямата част от времето ще се опитам да рекламирам качествените продукти. Ще бъда съпроводен от бизнесмени, от селско-стопанския а, отрасъл, а, на, защото рекламата на китайския пазар, където има огромно търсене на качествени продукти, е много важна. Именно а, това е отликата кое, на Европейския съюз прямо останалите държави. Качеството, сигурността. И смятам, че ако можеше да се предложи един доста по- добър финансов пакет за финансиране на тази политика, това би било чудесно. Мисля, че такъв един пакет може да се управлява без проблеми. Трябва да видим какви са различните канали. Нуждаем се от експертиза, от ноу-хау, от компетенции. И може би тези умения, тези компетенции трябва да се развият в рамките на цяла институция, а не да се развиват нещата на дребно. При всяко положение нещата са в момента в още зародишен стадий и те първо ще ги обсъждаме. Подготвяме също така една оферта, едно предложение – за а, специално отношение към чувствителните продукти, а, месата, например, месото. Предвиждаме също така това, което вече сме постигнали в рамките на различни кръгове от Доха, да бъде интегрирано в преговорите с Меркосур – И освен това, смятаме да предложим една диференцирана оферта по различните категории продукти. Комисара Дали и комисара Поточник също смятат да дадат предложение в рамките на преговорите в които се включват условия, производствени условия, които да гарантират безопасността и здравето на потребителите, безопасността на хранителните продукти, зачитането на нормите за опазване на околната среда и поддържане на природните ресурси. ще продължат дискусиите с страните от Меркосур. За момента няма фиксирана дата за размяна на оферти. В момента сме в предварителната фаза, но ние сме в процес на доуточняване на нашата оферта. Аз поисках моите служби да прецизират някои елементи, за да може много точно да се дадем сметка за въздействието не само върху един или друг от расъл на селско-стопанския пазар в Европа, а и да се види в е, кои региони, как се разпределя географско влиянието. Друг въпрос, който ми беше зададен, беше упростяването. Господин Никълсън, напълно съм съгласен, че трябва да се добавят някои елементи, които да покажат, че общата селско-стопанска политика произвежда стоки от обществен интерес. предложението за семеделска практика, която да гарантира възможно най-доброто управление е в тази насока. Смятам, че добрите сълско-стопански практики могат да имат масово въздействие върху целия Европейски съюз, не само върху първи стълб. стълб. По отношение на втория стълб, ние всички сме съгласни и сме съгласни, че трябва да има гъвкаво за държавите членки, т.е. те да се съобразяват всяка с местните си особености. Ще има, разбира се, задължителни мерки, но а, аз а, мисля, че ако прекалим с задължителните мерки, няма да а, постигнем такъв масов ефект. И няма да е много лесно да се контролират, защото ще има конкретни мерки, където всяка държава членка ще трябва да ги адаптира към своята специфика. Затова съм напълно съгласен, че трябва да намерим най-упростения начин за прилагането на тази политика. Работим по това. Трябва, разбира се, да се справим с прекаленото регламентиране. Комисаря Поточник се ангажира да направи предложение за планиране и упростяване на мерките за прилагане. И да намали всички мерки, които увеличават административни, административното бреме, без да носят кой знае какви резултати. И съмнявам, че скоро ще постигнем нещо. И тук някой спомена, че господин Лан, че комисията се крие. Аз нямам спомен да съм отказал покана от ваша страна да дойда и да обсъждам проблемите с вас нито в пленарното заседание, нито в комисията по селско стопанство, нито в двустранни дискусии с политическите групи. Може би с господин Никълсън. Не си спомня дори на вас лично, господин Никълсън, да, да съм отказал среща, ако сте поискали. Ако искате, веднага мога да е, определя среща с вас. А, аз се видях с координаторите и на политическите групи. Винаги съм на ваше разположение. Казвате, че комисията не дава достатъчно елементи на парламента. Мисля, че докладчиците могат да потвърдят. Службите на комисията са отворени и готови да отговарят на а, всякакви въпроси, и да дават технически сведения. Още от самото начало заявих, че ние сме отворени и ще продължим същия дух. Bon, j'ai répondu aussi, je pense, à M. Euh, Fontana. La, vous dites la... Господин Фонтанак, Говорих, я споменах, че, че не сме предложили мерки за уеднаквяване на стандартите извън Европа и тези в Европа. Не може е, ние да задължаваме трети държави извън Европейския съюз да спазват определени стандарти. Може би това може да се направи като стимулиране в рамките на търговските преговори. <clears throat> Вие много добре знаете, че понякога е трудно в търговски преговори да се включват нетърговски елементи. Аз лично ще се опитам да направя максимума, за да включа този елемент в търговските преговори, до толкова доколкото той е от един доста по-широк интерес. <clears throat> Комисаря Дали и комисаря Поточник също се ангажираха да наблегнат на това, говоряки и за здравето на потребителите в рамките на преговорите. Господин Рубик, по отношение на преките плащания, ще кажа, че въпросът не е свързан пряко с а, графика. Ако прочетете съобщението на комисията, и предложенията за ОСП след 2013 година, ще видите, че комисията се ангажира да направи предложения за по-добро разпределяне на преките плащания и това ще стане скоро. Благодаря ви, господин комисар. отговорът е, на комисаря на въпросите на нашите координатори и се надявам да е изяснил повечето проблеми. Е, освен това искаме да се възползваме и от а, е, други аспекти. И сега, 18 човека са се записали. А, явно трябваше по-добре да организираме работата, но всички искат да зададат въпрос. 18 души имаме. Моля ви максимално кратко. Искам да говоря за напрежението на пазара на захарта. Цените се покачиха драстично и броят на държавите членки, които предложиха по някакъв начин да се облегчи ситуацията, всъщност искаха Европейската комисия да даде повече възможности е, да се е, произведе е, захар от царевица това означава, че хиляди нови работни места сега не могат да бъдат създадени. Европейската комисия също така попречи на различни фирми да по този начин и да допринесат за развитието на економиката, защото царевицата може да бъде превърната в изоглюкоза и това всъщност е много економически рентабилно. Това означава също така, че търговския дефицит няма да бъде свит или намален и че гласоподавателите в Европейския съюз няма да могат да си купуват по на захар. За мен е ясно, че Решението на Европейската комисия всъщност е в разрез с целите на стратегията Европа през 20-та година, защото там се говори за економическо възстановяване, за създаване на повече работни места, по-голяма конкурентоспособност на общата економика. И за това, господин комисар, искам да попитам решенията на Европейската комисия ще отговарят ли повече е, на стратегията Европа през 20-та година и ще дадете ли възможност на тези фабрики за производство на захар да работят по-добре и да създават повече работни места? От вашето изказване излиза, че комисията е източник на всички злени. Но не забравяйте, че ние сме само един от съзаконодателите. И ви искам да ви припомня, че положихме всички усилия да осигурим достатъчни количества захар на пазара в рамките на предписаното от закона. Не комисията пряко решава какво ще се инвестира в изоглюкоза, захарно цвекло или в други култури. Не комисията решава дали производителите ще назначават или ще съкръщават работници. Производителите са запознати с нормативната уредба и съгласно регламентите те са длъжни да осигурят достатъчни количества захар на пазара. Винаги съм а, отворен за предложения във връзка с пазара на а, захарта, но това е един от многобройните пазари, които се регламентират количествено, качествено и ценово но Европейската комисия не може да направи всичко, не може да свърши работата на производителите, на пазарните субекти. Премахването на механизмите за управление на пазара на захар е нещо, което ще се реши в бъдеще на самия пазар. За сега ние стъпваме на действащото законодателство. Благодаря. Още 10 минути ще задържим комисаря. Заповядайте. Госпожа Херанс Гарсия. Много се радвам, че господин Чолуш говори за промоция, за рекламна кампания. От години пледирам за това, но общата пазарна система не се използва достатъчно пълноценно поради проста причина, че е твърде усложнена и има дискриминация на различни продукти. Защо а, да не се рекламират с европейски средства европейски а, продукти? Не може ли така да се регламентират нещата, че да се улесни работата и да се избегне дискриминацията на определени продукти. Според мен е, това е не само възможно, но и необходимо. Ако се измени нормативната уредба, ще бъде по-лесно да се реализират всички продукти без никаква дискриминация, включително и по отношение на вината. На второ място, рекламата, промоцията са добри начини да се утвърждават европейските продукти на пазара, но трябва да има и реципрочност. Ако не започнем да изискваме държавите извън Европейския съюз да спазват правилата, на които се подчиняват и нашите продукти, никога няма да имаме равнопоставеност. Необходима ни е система на граничен контрол за установяване на спазването на изискванията, иначе предпазните клаузи стават безсмислени. Трябва ни ефикасна система за граничен контрол. В Съединените щати имат добре разработена такава система, можем да се получим. Най-сетне, днес говорихме по един или друг начин за реформата на пазарите, но как вървят върви взаимодействието между държавите членки и комисията тук. Благодаря. Господин Агню сега има думата. След господин Раймерс. Благодаря. Много се радвам, че а, дойдохте да ни представите работната си програма за 2012 година. За сега а, се обсъжда а, ОСП с редица а, проблеми, но тук трябва да се насочим към бюджета. Радвам се, че по а, зелената книга а, с, се предвиждат обществени разисквания, но не искам да бъдат те дебалансирани както често се случва, и селските стопани да са в състояние да ги следят. Позиционирането на а, световния пазар дали а, ще бъде в някакви рамкови условия или а, ще имаме гъвкавост и свобода на производителите включително земеделските стопани. Когато обсъждаме търговията, сме склонни да се спрем на определени сфери на действие, но ако ще рекламираме е, европейските продукти, ние трябва да бъдем настъпателни. На световните пазари е, ние заемаме водещи позиции и можем само да спечелим, нямаме какво да губим. И когато рекламираме, това е един комплексен въпрос. Благодаря, Агню. Вие казахте, че ще представите работната си програма през 2012 година. Още на 1 януари ще се сблъскате с огромен проблем. 83 милиона помощи дали а, е, това е във вашия ресор, дали е в ресора на друг комисар, няма значение. И във всички случаи, вие имате отношение по този а, е, въпрос. А, в е, производството на яйца ще има големи проблеми. 400 милиона похарчиха производителите на яйца в Великобритания, за да спазят изискванията. Порових се да видя какви са плановете на останалите производители в Европа и се оказа, че те си работят както винаги. Фуражите за птиците през 2010 година останаха с същата цена и в някои случаи иха но има а, от 1 януари се забранява вече а, реализацията на тези яйца. Защо не сложите череп с кости, за да е ясно, че тези яйца са незаконни от 1 януари? Благодаря. Господин комисар, кога възнамерявате да представите законодателния си пакет пред нас? През юни господин Левандовски ще излезе със своя доклад. Но ако пет месеца е, идеите на Левандовски ще трябва да бъдат превеждани в законодателен текст, това ще бъде прекалено много. Мисля, че трябва да има добро сътрудничество между двамата комисари в е, колегиума. Когато господин Левандовски напише вече нещо, тогава ще е трудно да се въведат промени в него. За това се питам, каква е процедурата при вас? Защо има такова забавяне? Още нещо един проблем. Той е свързан с новаторството в земеделието. Мисля, че трябва да обърнем повече внимание на новаторството в светлината на стратегията Европа през 20-та година. Още нещо. Проблема с бедността в а, селата. Смятам, че това продължава да е огромен проблем. Необходимо е стратегическа координация. Ще продължите ли да работите по координацията или пък а, вече сте приключили работата си в това отношение? Грация Сегерески. Бове, пой Дорфман. Euh, Господин Чолош, ще кажа от самото начало, че съм много обезпокоен за бъдещето на ОСП и от натиска на държавите членки. Пет от тях отказаха таваните, максималните помощи. Има една група за натиск от големите зърнопроизводители и производителите на пестициди. В по отношение на млекопроизводството, е, как ще използвате новите инструменти, като само 20% от качествата се договарят? Безпокоиме също така ускоряването на преговорите за свободна търговия. Това буди тревоги. Как ще рекламираме вътре в Европа качеството на нашите продукти, след като същевременно понасяме ударите от, на международния пазар и по отношение на говеждото месо и други продукти, като например някои плодове, сливите или други, които патят от международната конкуренция. Има противоречие и ние трябва да се справим с това, но правилата, които ни се налагат, а, някак си отделят селското стопанство от другите отрасли от промишлеността. Ние няма да, а, пред, да приемем да служим за изкупителна жертва на другите отрасли. Благодаря, колегата Мато. Господин комисар. Споделихте някои много добри идеи. Реформата на хоризонталното законодателство трябва да бъде водеща, както и по отношение в реформата на разпоредбите за виното. Държавите членки, като че ли по настояще не са готови за такава хоризонтална реформа на всички сектори. И един въпрос по същество. В регламента се говори най-общо за реклама на сълскостопански продукти, но когато говорим за продукти, които могат да се купят на пазара, т.е. които са по рафтовете в магазините, то тогава хоризонталното законодателство веднага създава големи проблеми. Това трябва да бъде преодоляно. Земеделците са все по-малко готови днес да съфинансират такива инициативи. Трябва да се намери решение. Отивате в Китай скоро там ще трябва да може също да рекламирате продукти, които наистина да могат да бъдат убедителни. Така че, доколко можем да отговорим на търсенето на пазара и да го удовлетворим и докъде може да има протекционистични мерки. Още нещо. В едно интервю говорите за необлагодетелствените региони Европейската комисия има решение по този въпрос, но ние не знаем нищо по въпроса. Вярно ли е това или не? Благодаря, казва председателя. Следващият оратор. Съвсем кратки въпроси, два на брой. Първият е свързан с споразумение с трети страни. Говорихме за Меркосур, няма да се връщам на тях. Може ли да кажете обаче дали планирате до 2012 година да има нови споразумения, които да окажат конкретно въздействие върху земеделието? Например, споразумение с Еквадор, защото то ще окаже огромно въздействие върху производителите на банани. Вече има споразумения в сила, с които имаме проблеми. Например, споразумението с Марокко има е, много за и против положителните отрицателни страни на това споразумение. Има едно становище, което пък е крайно и то казва, че трябва да бъде отменено това споразумение заради цени, както и квоти, които не са надлежно изготвени. В близко бъдеще имате ли планове да въведете това, което предложихме ние? Е, най-обща промяна на изготвянето на себестоеността на плодове и зеленчуци. Квотите на домати от Марокко се удвоиха, т.е. двойно по-голяма е квотата за внос на домати, така че на 25 ти един вид е, трябва да започнат да се продават много по-ефтини домати, които са под тяхната себестоеност. Надявам се да стигнем до деня, в който няма да се говори за банани. Войната, банановия сектор приключва. Надявам се нещата да потръгнат, но това пък означава и, че Европейската комисия ще подобри финансовите разпоредби. Намаляването на тарифите върху определени е, реколти, извинете, върху определени е, стоки, Надявам се въпросът с бараните да бъде разрешен. Благодаря. Следващия. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че дойдохте днес да говорите с нас. Съвсем кратък въпрос, тъй като имах и други, но колегите ги зададоха. Радвам се, че говорихте за законодателни предложения, които ще бъдат публикувани чак когато е готова финансовата перспектива. Означава ли това, че ако се отложат финансовите перспективи, т.е. ако се забавят, то тогава законодателните предложения също ще бъдат забавени или отложени? Бене, Яр. Адесо Гарсия Перец, пой... Благодаря госпожа Гарсия Перес и после господин Лефо. Благодаря, господин председателю. Господин комисарят говори за пакета за качеството. Чухме различни становища по този въпрос, а след обед е, имаме заседание на работна група по тази тема. Чрез усилията на нашата парламентарна комисия се надяваме да се постигне е, максимално бързо споразумение по въпроса, но някои проблеми остават открити и трябва да бъдат е, обсъдени. За тях господин комисар е информиран. След като бъде изготвен този пакет ще бъде поставен въпроса за рекламата. И тъй като това е тема, която все още е неизяснена, стратегията трябва да бъде ефикасна да посочва кои са предимствата и уникалните свойства на европейските продукти – това ще бъде принос и за производителите, и за потребителите в и извън Европейския съюз. За това този въпрос трябва да се реши колкото се може по-бързо. Благодаря, Стефан Лофол. Съвсем накратко. Искам да се спра на графика. През есента ще имаме законодателните предложения. Надявам се това да е така. Много важно е Втори елемент е качеството. Днес има като че ли желание да се умалъвжи това, което прави силата на Европейския съюз, именно качествените продукти. Това въжи особено за производството на мляко и аз ще предложа и изменения по тези въпроси, защото съществува реална опасност. Трябва комисията да внимава във всички аспекти и е, в отношенията с СТО и в търговските преговори. Пакета качество и пакета за млякото са взаимно свързани и трябва да се наблегне на това. По отношение на реформата и доклада на господин Дес. Напълно съм съгласен с вас, господин комисар. Трябва линията, която определим да бъде ясна, да няма връщане назад или отклоняване в една или друга посока. Трябва да се организира дискусия. Можехме да го направим и преди това, преди да се внесат измененията но е много важно линията да е ясна, за да няма изненади после за селските стопани, като приемем целият пакет. Благодаря. Стефан Папа Стамкос. Е, благодаря. И аз искам да благодаря на господин комисаря, който е, е на разположение винаги в рамките на тази процедура Аз би бих ви поставил в категорията комисари, които винаги са отворени за дискусия. По отношение на преговорите и споразумението с страните от Меркосур, миналата седмица Европейския парламент прие моя доклад за селското стопанство и международните договори, в който ясно се казва, че оценките за въздействие трябва да се обнародват преди размяната на оферти независимо дали Става въпрос за Меркосур или други държави, Канада, Индия. И тъй като вие наистина проявявате е, очувствителност към е, волята на парламента, може да отчетете това, защото никога не може предварително да се отгапне какъв ще бъде хода на преговорите. Затова, ако се публикуват тези оценки за въздействие, те могат да бъдат обвързани с преговорите. Споменахте за харта. Да, комисията до сега само предлага. Но ваши, това стана по настояване на вашия предшественик. И бюрократичната администрация всъщност на комисията доведе до загубата на работни места и позволи на Бразилия и други страни да станат господари на пазара на захар и да създадат една олигархична система. Това не прави чест нито на комисията, нито на парламента, нито на Европейския съюз. оратор. Благодаря. Аз също очаквам вашето законодателно предложение, свързано с реформата на ОСП и се надявам това предложение да дойде максимално скоро, т.е. в ранна есен, а не късна есен, началото на зимата. Разделянието на бюджета по първи и втори стълб. В това отношение трябва да кажа, че вашите предложения, които са свързани с рекламирането на продукти, запазени марки, както и качеството на храната, са много важни. Радвам се, че имате идеи в това отношение. Ако искаме да подкрепим фермери, които срещат трудности, които нямат достатъчно приходи, то тогава не мисля, че първи и втори стълб крият решението в себе си. Тези трудности могат да бъдат разрешени само ако земеделските производители могат да продават своите висококачествени продукти на пазара, за да могат да получават една добра цена за тези продукти. Това пък означава, че ОСП и нашите усилия тук ще вървят в правилната посока. Надявам се да се промени структурата на производство, както и видовете продукти на пазара, както и по този начин да се повиши качеството на живота на земеделците. Бих е, искал е, да чуя вашето становище по въпросите, които споменах. Отново качество и реклама. Благодаря Мишел Дантен и след това другите оратори. Е и аз искам да ви благодаря за вашето присъствие, господин комисар. Всички сме се вторачили в бъдещето и подготовката на реформата на ОСП. Но междувременно се случват най-различни събития и ние не трябва да забравяме и настоящето, мислейки за бъдещето. Да подготвяме пазара след години и после да установим, че сме допуснали грешка и има щети. Както се казва в една резолюция на парламента, се, е, е, животновътството е в опасност, докато производство на зърнени храни е в много добро е, положение. Трябва ли да чакаме 2014 година, за да реформираме системата? Не съм убеден. Цената на зърнените храни днес е, води до е, е, пускането на слухове че се субсидира прекалено много. Мисля, че трябва да ударим по масата и да кажем, че когато цената на някои хранителни продукти надвишава един до два пъти на месата, ние спираме помощите, за да помогнем на отраслите, които наистина са в затруднено положение. Трябва да спасим животновъдството, защото там селските стопани почти, нямат почти никакви доходи, нямат и бъдеще. И трябва да включим това в работната програма още за тази година, да вземем едни категорични решения, които ще бъдат залог за бъдещето и послание и за животновъдите, това ще бъде мярка, гарантираща сигурността на нашето бъдеще. Трябва да действаме много бързо, защото цената на зърните продукти, на зърните храни е много висока. Благодаря. Господин Клас. Благодаря. Господин комисар, стои въпроса и за организацията на пазара на вино. Ние решихме да отменим директивата през 2015 година, при условие, че през 2012 година излезе междинен доклад. Призовавам ви най-настойчиво да представите този доклад, защото за сега разполагаме с устарели данни. Последните са за 2004 година. От тогава още организация на пазара се е променила съществено. Междувременно настъпват много промени, въвеждат се нови мерки и това още повече засилва актуалността на оценката на въздействие. Според мен трябва да се получим от опита, натрупан до сега, и да не а, допускаме и в бъдеще същите грешки. Благодаря, госпожо Клас. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Днес особено ме тревожи пакета за млякото. Основният проблем, според мен, е, че той не обхваща разпространението. Всички други по веригата смятат, че с тази ампутация пакетът за млякото няма да може е, да ходи пълноценно и да постигне целта си. Като имаме предвид отличната инициатива, за която чухме, имам предвид програмата за реклама на хранителните продукти, защо да няма подобна програма и тук? комисарят по селското стопанство трябва да работи и със своите колеги, в случая с комисарят, който отговаря за правата на потребителите. Въпрос ми е следният. В бъдеще, когато говорим за пакета за млякото, за рекламните кампании, ще имаме ли успешна земеделска политика, която има и хоризонтално измерение, така че да има по-широки договорености. И накрая, много силно искам да наблегна, че разполагаме с един единствен инструмент за най-отдалечените райони, така че те да бъдат равнопоставени с останалите части е, от Европейския съюз. Нека се обърне по-голямо внимание на тази важна програма. Благодаря, Каниети. Благодаря. Господин комисар, искам да се върна към реформата на ОСП, една от най-важните теми е, за е, европейските земеделски стопани – моля ви за пояснение по това как си представяте преходния период. Колко дълъг ще бъде той? Има различни е, предложения. Някои говорят за 2020, други дори и за 2025 година. Предишната реформа на ОСП е, предвиждаше 4 годишен преходен период. Моето предложение земеделските стопани, които в този период получават преки плащания далеч под средното ниво за Европейския съюз, да имат по-кратък преходен период. И още нещо, на което искам да се спра, е обективните критерии за реформата на ОСП. Доклада Лайън, който беше прият преди година, всички се съгласихме, че преките плащания би трябвало да са обвързани с обективни критерии. И ви моля да споделите с нас вашето виждане по обективните критерии за реформата на ОСП. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички оратори. Доста изморихме комисаря с въпроси, подобно на британския парламент, е, но е, сега ще чуем неговите отговори, след което ще приключим сутрешното си заседание. Заповядайте, господин комисар. Е, е, По отношение на режимите за промоция, няма да се връщам на... и да ви давам други елементи. Вече ви казах това, което мога да ви кажа. Казах ви самото начало. Това е проект. Работим по всичките му аспекти. Зелена книга и други, които трябва да бъде готов до края на годината. И за включително законодателното предложение. Така че не мога сега да ви дам подробности, преди да сме свършили работата си. Разбира се, в момента, в който имам елементи, ще ви ги сложа на, мясата, на масата. Трябва да отчетем спецификата на различни продукти, вино, плодове и зеленчуци. Там, където нещата вървят, няма смисъл да се взимат мерки, но ще видим къде е, има пропуски и какво може да се направи като цяло за отрасъла, за да имаме последователен подход – Същото става въпрос за Европейския знак за качество. Там е, имаме конкретни дейности в някои отрасли, там където нещата вървят, няма нужда да се намесваме. Всеки път, когато обсъждаме която и да е тема, вие се връщате към реципрочността, контрола на границите в търговските отношения с трети страни мисля, че можем да имаме офанзивен подход. В случая има, има продукти, които са търсени на международните пазари, ние имаме отлични средства за тяхната реклама. Вече ви казах, ние имаме европейска политика за контрол на границите, която се прилага от съответните компетентни органи на държавите членки. И всъщност проблема не е в регламентацията, а в начина по който тя се прилага. Но това трябва да се обсъжда не тук, в разговорите между парламента и Европейската комисия. Трябва да се види как е, испанските или италианските органи изпълняват разпоредбите на съответните регламенти. Защото точно на това равнище нещата трябва да се подобрят. Как напредват преговорите с съвета? Аз а, ще се въздържа да играя ролята на говорител на а, съвета и на временното му унгарско председателство. Ако поканите председателя на съвета, той ще ви каже докъде са стигнали нещата. В четвъртък ще има заседание на съвета, на което той ще се опита да приеме заключенията по съобщението на комисията за реформата на ОСП. Не мога да ви кажа повече, защото не участвам в подготвителните заседания. Госпожа Рейнерс госпожо Рейнер всъщност, аз ще видим след публикуването на Зелената книга. Тогава се надявам, че обществеността, всички съски топани хора ще са заинтересувани от дебата и от предложенията за политика на рекламиране на селско-стопанските продукти. Ние всъщност точно това целим с тази зелена книга, да създадем условията за дискусия и затова ще публикуваме зелената книга преди съобщението на комисията господин Райен. За яйцата не виждам някаква конкретна реклама. Това са продукти като всички останали. Мисля, че общите средства за реклама се прилагат и, като, и към тях. Не виждам вашата специална загриженост за производството на яйца. Аз мисля, че какъвто и да е отрасъл, всички селско-стопански е, области и сектори могат да ползват рекламата. Господин Шекерски, аз нямам нужда от 5 месеца, за да смеля идеите на Янос Левандовски. Имам нужда обаче от време, за да приключа проучването за въздействие и, консултациите с различните служби, които не могат да започнат преди в законодателния пакет да бъдат включени бюджетните предложения. За това се получава това разминаване във времето. Защото аз не мога да предвиждам в бъдещето. Има една хронология на процесите, която трябва да се спазва. Да. А, в областта на развитието, като споменахте тук бедността на някои селскостопански региони, предвиждат се мерки, но а, все пак нали, знаете, че целта не е ОСП да се превърне в социална политика, но а, идеята е да се отчитат а, проблемите на най-затруднените региони. Освен това, както настояхте за по-добра координация, трябва да ви кажа, че ние търсим всички възможности да облегчим бюрокрацията. Господин Бове, вие споменахте атаките, нелоялната конкуренция на вносните продукти. Аз не смятам, че политиката за рекламиране на европейските селскостопански продукти ще даде отговор на всичко, но ми се струва, че нашите потребители все още не си дават много ясна сметка за разликите, които съществуват между продуктите, произведени в Европа и тези, които идват от други страни. Не може да издигнем бариери на границите по най-различни причини, но може да отворим очите на европейските граждани, така че да правят по-информиран избор, да знаят а, защо именно предпочитат да купят европейски продукти. И мисля, че още много неща могат да се направят за рекламиране на европейските продукти, за да може потребителите да знаят каква е разликата между тях и останалите. Господин Дорфман, мисля, че вече от части ви отговорих, макар че не разполагам с всички елементи, за да отговоря подробно, защото ние продължаваме да размишляваме над предложението за рекламиране. Да, има хоризонтален инструмент. Аз ви казах и някои продукти имат а, своя специфика, вино, плодове, зеленчуци, където има вече съществуващи инструменти за реклама. Много често това се прави от самите производители. И ако нещата върват добре, ние няма да се бъркаме там. Но можем пък а, да а, намерим и други инструменти, които да са от полза на тези отрасли винопроизводство, плодове и зеленчуци. Разбира се, когато става въпроси за защитата на потребителите, трябва да отчитаме съответните разпоредби, например за опазване на здравето на потребителите. Тоест, трябва да се съобразяваме с цялото действащо законодателство. Аз не мога да изменя законодателството. Може да обсъдите всъщност някои аспекти с комисаря, дали той по-добре знае какво е въздействието на напитките върху здравето на потребителите. Аз не смятам, че с предложения за реклама мога да изменя законодателство в друга област, но трябва да се вписваме в рамките на възможностите. Нека да... Не ми искате от мене да направя невъзможно. Нека направим което е възможно. Да, точно това казах. Е, е, Имаше ред въпроси за споразумението с Марокко и регламента за плодове и зеленчуци, по-специално доматите. За Марокко ще кажа само това, че топката е у вас. Вие обсъждате споразумението. Същото въжи и за други законодателни проекти, млякото същото. Тук е законодателното предложение е в парламента и в съвета. Ваш ред е да кажете своето мнение. Вие сте на ход. Мисля, че е така както беше договорено, споразумението с Марокко дава достатъчна защита при условие, че националните органи прилагат съответните правила за контрол на границите. Аз не мога да искам служителите на комисията да вършат работата на националните органи. Имаме инструменти, но трябва и да ги прилагаме. По отношение на бананите, нямам намерение да продължавам войната. Ако сте забелязали, аз съм миролюбец. Не, не обичам да водя войни и нямам намерение да продължавам войната, независимо дали става за банани или за нещо друго. За зърнените храни, да. За да приключим с законодателния пакет за реформата на ОСП, ще трябва да има а, конкретни бюджетни решения. Не можем да вземем решение за реформа без да има окончателно решение за финансовите перспективи, финанс... следващата финансова рамка. Защото можем да постигнем политически компромис, но крайното решение ще бъде взето едва след приемането на финансовата рамка. Двете са свързани. По отношение на Меркосур, господин Папастамкос, вярно е, че това е от мое, моите задължения да подготвя проучване и оценка на въздействие. Трябва да съгласувам това с комисара Дегухт, защото се прави оценка на въздействието не само върху селско-стопанския отрасъл, но и върху всички сектори, за които преговаряме. Но отчитам вашето искане. Ще се опитам да се да съгласувам усилията си с комисара Дегухт. За захарта. Ще кажа само, че е, по на факта, че бразилците водят хорото. Това е така, но ние сме много конкурентно способни. Имаме значителни успехи в производството на захар и захарни изделия. Ще говорим и за реформата на производството на захар в рамките на реформата на ОСП и ще обсъждаме елементите, които могат да защитят това производство в Европа, без да нарушат пазарите. Защото ако Европа си поставя определени ограничения, оставя ниши, където тутък си се вмъкват други държави, подобно на Бразилия. Така че от една страна трябва да има административен контрол на отрасъла, но от друга да се остави все пак и някаква свобода на действие на пазара, ако искаме да има конкуренция. Господин Дантен, мисля, че вече съм имал случай да казвам в парламента, че държавите членки вече имат възможност да балансират производството на зърнени храни и производството в животновътството. Не се чува какво се казва от залата. Да, за свинското и птичето месо а, има, съществуват инструменти. И когато говоря с представители на отрасъла, нямам а, чувството, че те искат да регламентираме нещата. Да, има някои проблеми, които ще трябва да се решат, давам си сметка, но дали трябва да правим законодателни предложения, ще ни позволят ли те да а, напреднем по-бързо, отколкото с цялостния пакет за реформата на ОСП, а, предвид, че някои решения, за да бъдат приложени, а, изискват най-малко 18 месеца, трябва да се зададем колко, доколко целесообразно е това. А, трябва да имаме инструменти и за този отрасъл, но зачитайки те, желанията на производителите там, т.е. да имат а, достъп до пазара, да имат свобода на действие. Става въпрос за производители на свинско и птиче месо. Госпожо Петрелна Кас, мисля, че и, и на ваше ще кажа, че топката е у вас. Парламента трябва да заяви своята позиция сега. Euh, pour le POSEI, euh, bon, le, le POSEI est là, je n'ai pas l'intention de le supprimer, mais il faudra... POSEI, да, няма да премахвам този инструмент, но просто трябва да видим колко, как да се използва най-ефективно. Госпожа Калунета за преходния период. Не мисля, че може да се реши преходния период да бъде по-дълъг от, бюджетния. Така че вече имаме определено ограничение. От там нататък ще го обсъдим. Комисията ще предложи някакъв преходен период, изтъквайки своите аргументи. Аз съм убеден, че това ще бъде много спорен момент в дискусиите между съвет и комисията. Обективните критерии. Анализираме възможността да се използват различни критерии. Правим симулации. Не е никак лесна работа да се намерят обективните критерии, защото понякога се засилват различията между държавите членки ако не, е ако не използваме обективни критерии. Ако целта е да се стигне до по-голямо сближаване, но същевременно да се отчетат разликите в условията на производство в различните държави членки, може би ще трябва да се съчетаят е, е, подхода изборно-обективни критерии с един апрош, търсещ намаляване на разликите и сближаване. Но те първа ще обсъждаме това и чакам с нетърпение да чуя вашите идеи и предложения в вашия проект. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Пресрочих времето, но предпочетах да остана, да отговоря на всички въпроси, да не чувам после пак, че не съм на ваше разположение. Както виждате, винаги съм на ваше разположение. Благодаря, господин комисар. Благодаря за търпението и този път. В три почваме дискусия по пакета за млякото. И след това имаме семинар. Приятен обяд!